ще гласуваме за доклада, по доклада утре. Следващата точка на дневния ред са едноминутните изказвания и ще започнем с госпожа Бокшор. Дами и господа, мирът е гарантирането на основните права са задача на Европейския съюз. Много държави искат да се присъединят към тази общност, но от това проистичат и съответни задължения. Украина тръгна по този път, украинското население подкрепя тази идея. Има голямо унгарско мълценство в Украина, което обаче е подложено на насилствени действия под формата, например, нашествия, на каквито бяхме свидетели напоследък. Аз поставих писмен въпрос към госпожа Могарини. В отговора си тя посочва, че споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина цели запазването на правата на малцинствата, което включва и унгарското малцинство. Госпожа Тарпадело, Правото на свободно движение и правото на работа в рамките на Европейския съюз са основни права. За нещастие обаче много добросъвестни работници от източна Европа се сблъскват с дискриминация. През последните няколко години станахме свидетели на редица случаи, в които румънски работници са третирани като е, граждани втора категория те бяха подложени на злоупотреби и тормоз, каквито не би трябвало да съществуват през 21 век. И смятам, че е наше задължение, задължение на Европейският парламент да гарантира, че всички разпоредби, свързани с трудово законодателство, се спазват изцяло. Трябва да сложим край на, всякакъв, на всеки вид дискриминация и за целта трябва да подобрим осведомеността на гражданите за техните права. Имаме нужда също така и от европейски орган, който да подплатява злоупотребите в държавите членки. Не бива да забравяме фактът, че румънските работници не се отправят към Западна Европа, защото се нуждаят от повече пари, а защото Западна Европа има нужда от техните умения. Благодаря ви. Има причини да изказвания да се наричат едноминутни, така че ви моля да спазвате времето за изказване. Госпожа Заборски има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. След няколко дни Словакия за първ път ще поеме председателството на е, е, съвета. Един от приоритетите ни ще бъде миграцията. Макар, че в миналото е, това бяха изявления на словашките политици за е, беженците и те всъщност е, така предизвикаха недоумение из цяла Европа. Аз трябва да кажа, че словашкото правителство търси комплексен подход към беженската криза. Част от това е под, за защита на външни граници и борба с тероризма, но трябва да обърнем внимание и на статута на редовните, законните е, е, мигранти, търсещи убежище. За за съжаление, обаче, ние пренебрегваме този въпрос. Надявам се, че Словашката република е готова да поеме тази инициатива, е, за да е, разсеем тревогите на хората и да потвърдим, че в Европа е, човешкият живот има своята стойност. Благодаря, господин Танасеско. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Приветствам инициативата на ООН да не се допускат в бъдеще зарази от хепатит С, както и да не се допусне нито един смъртен случай от хивспин. Но доста пациенти, страдащи от спин, не получават нужното лечение, някои страдат от туберкулоза и са обречени на смърт. Много от пациентите нямат достъп до нужните медикаменти. Има висок процент на заболели от а, а, спин, както а, и много случаи на устойчивост а, на лечението на туберкулозата. Европейския съюз и не само той е необходимо да разработи интегрирана рамка за борба срещу спин и туберкулозата и други подобни инфекции, като се гарантира и вътрешно финансиране, за да има достъп до тези медикаменти Господин Цуркано, госпожо председател, скъпи колеги, бих искал да обърна вниманието ви към злопотребите, извършвани от службите за защита на детето в някои държави членки. Тези злопотреби засягат редица румънски семейства. Такъв е случая семейството с едно румънско семейство в Норвегия и след месеци на очакване на меса на редица държави от целия свят. Семейство Болонари най-накрая успя да получи обратно децата си. Но а, има подобен случай с друго румънско семейство и насърчавам Европейския съюз да се намеси за да гарантира правата на тези две деца, които са граждани на Европейския съюз. Трябва да се намери правилното равновесие между върховния интерес на детето съгласно а, Женевската конвенция 89-та година и а, правото за на намеса в случай, че има заплаха към интересите на детето. Благодаря ви. Думата има госпожа Картандарник. You, Благодаря, госпожо председател. Предстои ни да вземем най-сериозното решение от поколение на сам И е, наистина нашите е, от 70-те години е, профсъюзите работят солидарно в цяла Европа, за да се гарантират е, сериозни права на трудещите се в е, цяла Европа борба за правата на жените, за равно плащане, но всъщност Европейския съд 82-та година гарантира това право. Нашето законодателство спести, европейското законодателство спести редица хора в Европейския съюз, гарантира оцеляване на редица от тях, гарантира равно плащане за мъже и жени, защита на часовете за почивка, права на майчинство. И сега кампанията за излизане от, от Европейския съюз всъщност ще изгори накладата всичко това и вашите права. Не давайте шанс на тези сили. Гласувайте за оставане на 23 юни. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, е господин Салимович. Благодаря, госпожо председател. Две страни имат, имат най-висок процент на съвременно робство. Узбекистан и Пакистан. Необходимо е да се настоява пред тези страни да не използва толкова широко детския труд за събирането на реколтата. В Узбекистан и Пакистан непрекъснато се нарушават трудовите права. Комисията и държавите членки си затварят очите пред този принудителен труд, който се прилага широко и в двете страни. Комисията трябва твърдо да обърне внимание на подобни нарушения на правата на човека и да се бори срещу принудителния труд в Централна Азия. Господин Джамбаски е следващият оратор. Колеги, миналата седмица долната камера на, на, на, на германския парламент прие една декларация, която осъждаше едно тежко насилие едно тежко престъпление срещу човечеството именно арменският геноцид извършен от малотурската власт през 1915 г. И именно възстановяването на тази историческа справедливост предизвиква една необяснима реакция от страна на турския президент и турския министър председател. Една реакция, която показва абсолютно разминаване между всички така наречени европейски ценности и политиката която в момента се провежда в турция която прикрива престъпленията извършени през това време от малотурската власт на която в момента наследник твърди че е турският премиер и президент. именно подобно поведение показва една дълбоко погрешна политика от страна на така наречените лидери в момента на европейския съюз които правят прекалено много стъпки пред една недемократична авторитарна власт каквато е тази в анкара. благодаря ви. Госпожа Андерсен, чрез радикални реформи Шинфен настоява, че най-добрите интереси на ирландските граждани не винаги се защитават от Европейския съюз. Северна Ирландия нетен бенефициент на Европейския съюз. Нашите общности се ползват от преки плащания от ОСП. Студентите ни могат да пътуват в други държави на Европейския съюз, а фермерите ни могат да се възползват от потенциален пазар от с 500 милиона. Да се възползваме от редица права, като равнопоставеност между е, половете или право на мачество. Британското правителство няма да замени Европейския съюз в нито една от тези области. Шинфейн не подкрепя Европейския съюз сам по себе си. Ние винаги се интересуваме от интереса на ирландските граждани. Ето защо ние настояваме за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз. Благодаря ви, думата им госпожа Клуни. Um, Благодаря. И економиката на споделянето е вече факт. Вместо да се борим срещу нея, трябва да се възползваме от възмож... възможностите, които прилага и да има хармонизиран подход в държавите членки. Това е в интерес на общия пазар и на европейските потребители. Потребителите в Европейския съюз са най-големите ползватели на тази вид економика. 35% са използвали Airbnb или Uber или други подобни организации. Близо 10 милиарда евро е оценката на този тип економика. Предлага възможности и избор на потребителите, както и осигурява конкуренция защото фирмите, които са в економиката на споделянето, също създават работни места, което е важно за местните общности. Необходимо е комисията да настоява да се разработи един по-хармонизиран модел вместо тази съществуваща сега палитра и всичко това да се прилага по отношение на економиката на споделянето. Благодаря. Следващият оратор е господин Бранан. Благодаря, госпожа председател. Е, Северисточна Англия ще спечели от оставането в Европейския съюз, съответно Северистока ще загуби, ако е, напуснем. Е, ползите от оставането е ясни. Добри работни места, достъп до най-големите пазари в света. Европейския, най-големия е, е, общ пазар. Е, Европейския съюз е добър и за привличане на инвестиции. Ние получихме много, отколкото внесахме всъщност. И да не говорим за правата на потребителите и работниците, Европейския съюз гарантира безопасност в това отношение. Сега преживяваме най-дългия период на мир в Европейския съюз след края на Римската империя е, отчитат се нуждите на околната среда, е, чистата е, питейна вода, защита на, на дивите животни и борба с измененията в климата. Всичко това са неща, за които се грижи Европейския съюз. Без Европейския съюз ние сме загубени тогава северо Англия ще се превърне в един открит музей. Така че е, извода е ясен. По-добре да останем, отколкото да напуснем. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря ви, госпожо председател. Тази вечер въпросът ми е следният. Може ли ирландските власти да продължават да се извиняват с Европейския съюз, когато се стигна до въпроса за новия данък върху водоснабдяването? Рамковата е, директива за водите ясно разпорежда да не се прилага такива, такъв вид такси. Комисарят Поточник отговори на въпроси през 2010 година, когато уточни, че съществуващите практики се смятат практики, които са съществували при приемането на директивата, т.е. през 2003 година, а не през 2010, 2014 или 2016 година. Рефератната година е 2003 година. През 2014 година Съда на Европейския съюз взе решение срещу Европейската комисия, когато тя подведе под отговорност Германия. И тя съде много ясно постанови, че държавите членки имат възможност да предприемат мерки за възстановяване на разходи, без това да се прехвърля към потребителите на водоснабдяването. И освен това, не може да се налага повсеместна такса за всяка вид потребление на вода. И в този случай, както и други случаи, каквото е достатъчно добро за Германия, е достатъчно добро и за Ирландия. И ирландските власти, които искат се опитват да налагат собствените си интереси, нямат право да го правят съгласно европейското законодателство. Мадам Себо. Благодаря ви. Едно проучване показва, че всяко осмо дете в Европейския съюз или има наднормено тегло, или е с прекомерно високо тегло. Това води и до високи здравни разходи. Не се постига особен напредък в решаването на проблема. Борбата срещу затластяването е само на хартия и не се прави нищо конкретно, а конкретни резултати са ни необходими. Хората трябва да имат всичко на свое разположение, за да могат да се справят с този проблем. Трябва да има информация, разумни цени, да се направи необходимото, що се отнася до рекламите насочени към децата най-вече. Има пилотен проект за създаването на нова платформа за предоставяне на информация относно храненето за родителите и за детските градини при планирането на дневното меню на децата. И аз предлагам да подкрепим този проект. Господин Мамикенс има думата. Благодаря. Селскостопански райони са основните източници на храна, тъй като те отговарят за по-голям процент от демографския растеж, но с индустриалната революция градовете започнаха да приличат повече хора от цялата страна, като в крайна сметка водят до е, обезлюдяване на сълскоманските райони. Днес в повечето европейски страни е, земи са много по-малко и населението в тези райони е много по-малко, отколкото в градските райони. Това се отразява на е, създаване на работни работни места, настаняване е, и е, води до едно трайно разселване, е, преместване на млади хора от родните им места към големите градове. Това накърнява и основни професии, традиционни занаяти. От това са застрашени централни и също европейски държави членки предимно и тази тенденция се засили след 2004 година. Благодаря. Сега госпожа Рейс има думата. Няма я. Господин Мариес. През 1944 година съюзниците взеха решение за десанта в Нормандия, която изигра много важна роля за печелът на Втората световна война. на възпоменателните чествания Рама през твърдиха, че почитат паметта на албанските граждани, които са били е, жертва на гръцките власти. При положение, че става въпрос за албанци, които са но с е, германската армия и в сътрудничество с нацистите са отговорни за хиляди жертви в Гърция. Еди Рама никога не призна този факт и през факта, че през 1945 година Гърция не допусна присъствието на Албания на конференцията в Париж. И фактът, че Албания все още дължи военни репарации на Гърция, също въжи и за Германия от 3 години, 3, продължение на 3 години а, е, имаше е, окупационни сили от Албания в моята страна. Господин Декабрас. Благодаря, госпожо председател. Вчера, 5 юни, имаше голяма демонстрация в Барселона в защита на е, еврото в продължение на демонстрациите, които започнаха преди 4 месеца. Испанското правителство създаде един идеологически план, който противоречи на рамковата директива за водите. Те не искат да вземат решения по социалната политика, но се осмеляват чрез този план отново да застрашат състоянието. Говорим за недостатъчно количество вода, Искам да се присъединя към хилядите хора, които протестираха и които настояват комисията да поиска от испанското правителство да сложи край на този план. Надявам се повече хора да се присъединят към глас. Става дума за една голяма река в този регион, която е много важна и за околната ни среда. Госпожа Лорд има думата. Разбира се, дампинга на китайския стоманодобив продължава в Европа. Дейвид Камерън води в това отношение. Малка група безотговорни държави и членки се опитват да блокират предложението на комисията за по-справедливи мита. Но имам и добра новина в случая. Е, няколко, е, е, едно крупно стомедовно предприятие в Великобритания бе току-що изкупено, което гарантира хиляди работни места в Къмбрия, където е моят избирателен район. И 4000 работни места в Ригата по доставки в Обединеното кралство и ще бъдат запазени. Но то европей това изобличава а, политиката на прави, поредица правителства, а, десни прави, консервативни правителства в а, Великобритания. Знаем, че Европейския съюз функционира най-добре, когато се налагат принципите на взаимно сътрудничество и солидарност в отношенията. Благодаря, господин Понтак. Paní předsedkyně za udělení slova. Já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 е, запазване на правата на собственост, е, е, така че собствениците на интелектуално съдържание да имат известни гаранции. За потребителя това означава, че подобни произведения трябва да бъдат достъпни. И Тук е, е, нямаме е, европейски регистрирани европейски лиценз за всичко това. За това мисля, че подобен европейски лиценз трябва да бъде въведен. Благодаря, господин Матиас. Госпожа Матиас, извинете. Благодаря ви, госпожо председател. След системните заплахи срещу Португалия, Европейската комисия накрая заяви, че няма да има санкции срещу Франция, тъй като Франция си е Франция. Председателят на Еврогрупата всъщност иска да се налагат санкции за всички. Това е неговия принос към стабилността. И докато в Португалия се опитва да направи всичко възможно, за да, се опра... за да излезем от кризата, европейските ръководители правят всичко възможно португалските граждани да си останат в местната на економическата криза. Като че ли вече не сме на ръба на пълната социална и економическа катастрофа. Като че ли положението в страната в момента не е пряко въздействие от политиката на Европейската комисия, която ни възпрепятства да постигнем целите си. При всичко това председателят на Европейската комисия твърди, че Европейския съюз е съюз между равнопоставени държави, но последиците са очевидни. Това, което прави Европейската комисия на практика е економически саботаж в Португалия. Ето защо бих искал да ви попитам едно, не, да ви помоля за едно нещо, господин комисар. Направете услуга на Европа и служете край на политиката, която водите. Благодаря ви. Господин Кан има думата. Madam President, uh, there are just 17 дни остават uh, много важно решение, което ще се вземе по време на референдума в Обединеното кралство. Това може да отведе до шок, до рецесия, до поставени под риск на милиони работни места, до отслабване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността. Бяха загубени аргументите свързани с економиката и сега се премина към излагането на аргументи, които всяват страх от иммигранти, като представят пристигащите в Обединеното кралство иммигранти, едва ли не всички като престъпници. знаят, че това са твърдения, които са погрешни. Вярвам, че повечето от Работещите в Великобритания знаят това и те ще могат да отсеят истината от лъжата и ще гласуват не на 23 юни. Госпожа Цум. dear colleagues latvia and estonia host a large number of stateless people. Всъщност, все повече е, граждани без гражданство, е, хора без гражданство е, са в, е, е в нашата страна. Това са бивши граждани на Съветския съюз. Вече от 25 години съществува Съветския съюз. Проблемът е, на е, хората без гражданство в е, е, Латвия и Естония е, обаче продължава. Има лица, които нямат право да гласуват. В е, Латвия, например, при е, общинските избори над 70 е, 17 хиляди е, подписа бяха 17 е, хиляди подписа бяха събрани е, за, от такива лица в Европейския, връчени в Европейския парламент. Очаква се промяна в това отношение в Латвия броя на лица без право на гласуване е особено е, голям и е, мисля, че е, би трябвало тези граждани да добият право да, на глас в бъдеще. Сега господин Ферейра. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Юнкер, господин Драги и цялата компания, моля ви да положите малко повече усилия и да се слушате с това, което ви казваме. Борбата, която води португалският народ, доведе до слагането от власт на правителството, което прилагаше вашите препоръки. Борбата в Португалия ни доведе до победа. Успяхме да увеличим минималните заплати, да подобрим социалните услуги, да увеличим пенсиите, учебниците е, за всички ученици вече са безплатни. Това са само част от е, мерките, които успяхме да приложим. Върнахме се и към 35 часова работна седмица в държавната администрация. Това е едва началото на усилите, които полагаме. Господин Юнкер, Франция може би си е Франция, но пък и Португалия си е Португалия. Страна с над 800 е, годишна история. Един народ, който се гордее със своята независимост, един народ, който е решен сам да управлява съдбата си. Господин Лобретон има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Юкен на 31 май участва в Конгреса на кметовете на френските градове, казвайки им, че те са Европа. Кметовете обаче са жертва, а вие сте техните палачи. 25 милиард, милиона за 6 години получава Франция от структурните фондове, докато Европейския съюз струва повече а, на Франция. Комисията трябва да покаже, че има а, душа, но а, всъщност а, вие действате бездушно и ги тъпчете. Вчера имаше Люксир, днес Панама Пейперс, утре нещо друго все повече са онези, които ви мразят, които вие наричате популисти, но всъщност те са патриоти. Благодаря, господин Пападакис. Гравен, сегашното правителство в Гърция всъщност е, лиши хората от пенсии и социални права и, и от Същевременно ще увеличи данъците, за да гарантира е, през свежи пари за бизнес групите. Е, сега там става това, което е, в Гърция става това, което се случва във Франция, Белгия и други държави членки. Е, това са най-добрите практики на Европейския съюз и на институциите като Европейския парламент, които изхвърлят работници, хиляди работници на улицата. И това наричате е, е, нарушаване на колективните до, до договаряне. Е, ограничения срещу стачки, е, тавани на заплатите. Това е, е това не, не под, допринася за инвестиции. Е, ефективният отклик на е, работниците може да бъде постигнат само чрез организирана класова борба, която да отхвърли господството на капитала. Е, едноминутните въпроси е, приключиха. Следващото заседание е вчера. В, е, е ще бъде утре от 9 е, сутринта. Дневния ред е, имате е, на вебсайта. Е, закривам заседанието.